Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, уважаеми гости, няма много депутати в залата, но предлагам да преминем към изслушването, защото все пак тук са най-важните хора. Имаме докладчика, господин Берингер, Надявам се, че останалите ще дойдат по-късно. Нека да не губим повече време. Имаме все още четири точки в дневния ред, които не можахме да разгледаме тази сутрин и трябва бързо да ги разгледаме. Първо, 18-та точка, доклада на Масталка. Крайния срок за изменения е 7 март. Не виждам възражение. Считаме, че е прието. Преминаваме към 19-та точка за кредитните агенции. Леонардо Доменичи е от водещата комисия, Сесилия Викстром. Решаваме и по този въпрос. Преминаваме към 20-та точка, която е доклада на Бодо за УСИЦ.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 за крайен срок за измененията. Сега искам да приветствам с а, нашите гости, които ще участват в изслучването. Господин Херцел, професор Маквин, доктор Штефър Лайбе от университета в Байрод, професор Касто Кастроново от университета в Милан, но Тина Сомър, председател на Федерацията за малкия бизнес в Одиното кралство, господин Марка Зага, съюз на групите на независимите търговци на древно в Европа. Следващия оратор е Марк Фриле от Société Авока Фриле. Искам да приветствам отново всички експерти. Искам също да приветствам и гостите ни от университета. Не се чу името на университета. И така, искам да направя няколко встъпителни бележки. Това е особено важен проект, който се предлага от Европейската комисия за общо европейско право за покупко-продажбите. През последните месеци бяха проведени консултации с заинтересованите страни. Нашата комисия реши да проведе поредица от изслушвания с участието на експерти. Така че не става дума само за еднократно изслушване, а за цяла поредица от изслушвания и семинари. Днешното изслушване е първо по реда си, за да видим каква е гледната точка на национално ниво. Затова искам да приветствам всички експерти. Вашите мнения ще ни бъдат много полезни, за да получим допълнителна информация по въпроса. Въпросът е важен за вътрешния пазар, за гражданите на Европа. Като законодатели в е, край на процеса ще искаме да стигнем до резултат с един по-добър правен инструмент, който да бъде прият. Това бяха встъпителните бележки, които исках да направя. Предлагам веднага да преминем към първата част от днешното изслушване. По какъв начин как е сегашното състояние на общо европейско право по покупко-продажбите и как взаимодейства с националното материално право. Няма да разгледаме всички аспекти на покупко-продажбите, а някои конкретни аспекти. Искам да дам думата на Дейвид Херцел, който да направи представене по темата. Микрофонът на оратора не е включен. Благодаря, че давате на Хекта Макуин и на мен възможността да обсъдим работата, която осъществяваме по общото европейско право по покупко-продажбите. Ние имаме две правни системи в Обединеното кралство. Аз съм от Англия и Уелс, а Кектор е от Шотландия. Ние работим за правните комисии на Обединеното кралство и на Шотландия, свързани с провежданата правна реформа, която засяга цялото Обединеното кралство. Ще говорим за връзката между европейското право и националното материално право. Ще се опитаме в рамките на 10 минути да очертаем най-важните аспекти. Ние представихме в писмен вид позицията на Обединеното кралство. В устното ни представене ще направим някои общи бележки за съветите, които сме дали на британското правителство. Ще се спре на въпросите, свързани с връзките бизнес-потребители, а Хектор ще се спре на въпросите, свързани с междуфирмените отношения. Относно съветите, които трябваше да предоставя на правителството, ние се базирахме на предпроектното проучване, също обсъдихме общите принципи на правото в Европейския съюз в тази област с участието на ключови заинтересовани страни, консорциума за търговците на древно, потребителски групи, федерации на малкия бизнес, също организациите на юристите. Ползвахме също и собствените ни правни изследвания. Има подкрепа а, за принципите за а, общото европейско право за продажбите, но не и по конкретните а, аспекти. Това не е нещо уникално, ми се струва за Обединеното кралство само. Бяха изразени безпокойства свързани с обхвата на предложението и происхода му. Европейската комисия подчертава, че целта на общото право за продажбите е да подобри функционирането на вътрешния пазар, особено по отношение на операциите между бизнеса и потребителите, където има нежелание да се извършват трансгранични операции поради съществуващата несигурност, особено когато става дума за дребни търговци, които искат да извършват пряка дейност с друга държава членка. Ние считаме, че има много причини, поради които бизнеса и потребителите не търгуват презгранично. Това е свързано с езика, с логистиката и още по-важно е, че има разлики в законодателството. Въпреки това сме съгласни, че безпокойствата, свързани с а, правото, са сериозни проблеми, което изисква да се потърси решение. Като въпрос от а, на здравия разум, обаче трябва да посочим, че а, да имаме предвид дали продажбата става само през една граница или не. Въпросът опира по-скоро до случаите, когато има продажба през няколко граници. Повечето от безпокойствата, изразени от комисаря Рединг, са свързани с интернет продажбите и договорите бизнес-потребители. Основният въпрос е дали общото право по покупко-продажбите е достатъчно за интернет-продажбите през границите в подкрепа на единия пазар. Нашия извод е в сегашната си форма. Това не е така. И го казваме поради няколко причини. Вие ще получите допълнителна информация от вебсайта на комисията. Сегашният проект е твърде дълъг, твърде сложен, като си има предвид целите, които преследва. Освен регламента, има 186 члена, които са разпръснати в текста. Например, има 4-5 члена, които се отнасят до основния въпрос за прекратяване на договорите в различни части на текста. Общата референтна рамка е част от проблема. Само малка част от оспорваните сделки се разглежда, докато е необходимо да се намери бързо решение. На второ място друг проблем е езикът. Общото право, не разрешава проблема с предоставянето на информация на езика на потребителите. Търговците трябва да проучат какви са нуждите, разходите за операцията ще се окажат доста високи и възпиращи. Но езикът е важен за взаимодействието и за разбиране на националното право. Общото право за покупко-продажбите съдържа също правото да се прекратява договора. Изисква се добросъвестно действие от страна на потребителя. Освен това, опита ни в Обединеното кралство показва, че е трудно да се определят средствата, свързани с този аспект. Както заявява комисията, цела е да се подобри пазара и да се намалят цените за потребителите. На, втор... на следващо място текстът е доста несигурен, могат да се тълкуват различните разпоредби по различен начин в договора. Подобен подход ни се струва, че ще има смисъл за малките транзакции онлайн. Ние считаме, е, че това право не може да се ограничи само до трансграничната търговия. Търговците не искат да действат е, в условия на несигурност, е, кое право ще се прилага при трансграничните сделки. Но може да се прилага общо право в продажбите на място, тези, които се извършват извън търговските обекти също. Ние установяваме, че има елементи, които водят до експлуатиране на потребителите и те не се решават от общото право. Има доста правила, които съществуват в националните правила и те ще продължат да са спирачка пред общия пазар. Точка 27 от преембюла, например, може да бъде разгледана. Не се обхваща въпроса за неплатежоспособността, незаконността или регламентирането на продуктите в общото европейско право за покупко-продажбите. Ето защо заключението ни е, че Целите за единия пазар на комисията могат да се постигнат по-добре чрез ясни правила, които са насочени най-вече към онлайн търговията. Това е подчертано и в проучването, предпроектното проучване от страна на комисията. Правилата трябва също да отразяват онлайн средата и ограниченията, свързани с нея потребителите започват да използват все по-често смарт телефони, <clears throat> за да извършват търговски операции. Трансграничната търговия съществува като отправна точка. Трябва да запитаме фирмите и потребителите какво действа добре и какво може да бъде допълнително усъвършенствано. Не трябва да налагаме предварително решения. Това е възможност за Европа да постави основни изисквания за интернет търговията. Благодаря. Що се отнася до въпросите за операциите между фирмите, има други проблеми. Много от нещата, които бяха казани, се прилагат и в този контекст. Нов елемент е, че Обединеното кралство никога не е ратифицирало Венската конвенция за международната търговия с стоки, което е широко разпространено в Европейския съюз. В Обединеното кралство има доста противопоставяне от търговците, правните среди. Изборът на право за трансгранични операции между фирмите понякога могат да се натъкват на трудности. Всеки спор, който възниква, може да бъде най-добре разрешен чрез преговори, но в някои случаи се обсъжда кой е право да бъде избрано. Това въжи по-скоро за шотландските, отколкото за английски бизнесмени, когато правото на другата страна е недостатъчно познато и недобре е превед... недостатъчно преведено. Можем да дадем един пример между шотландска и полска фирма, когато никоя от страните не можеше да се запознае с правото на другата страна, което беше съществен проблем пред сключването на договора. Ако общото европейско право е на лице на всички европейски езици и е добре познато и се спазва, може да бъде полезно решение на подобни проблеми, особено за страни по договора, които не могат да изготвят сами сложни писмени договори, каквито са малките и средни предприятия. В нашите съвети ние също подчертаваме какви са пречките пред приемането на общото европейско право за покупко-продажбите от фирмите в Обединеното кралство защото липсват някои паралели с договорното право в Обединеното кралство. Правата може да не са толкова интересни, но в контекста B2B те са насочени по-скоро към а, това дали ще се стигне до съдебни спорове или не. Общото право предлаг... позволява на страните свободата да не използват някои от правилата. Най-добре е да се използва минимална документация, като се използва европейското общо право. Ако общото право дава ясни резултати за обикновените спорове и позволява бързото им решение без да се стига до съд. Законът за покупко-продажбите в Обединеното кралство не е съвършенство, но е доста по-отворено, отколкото това, което се съдържа в предложенията за общо европейско право по покупко-продажби. Благодаря.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 сме тук, за да изразим мнението си по отношение на европейското, общото европейско право за покупко-продажбите. Съжалявам, че екрана е толкова дребен. По член 3 от предложението можем да видим разпоредба, която касае незадължителния характер на европейско, общото европейско право за покупко-продажбите. Въпреки, че предложението остава доста отворени въпроси, не трябва да забравяме, че избора между международното търговско право и националното право е нещо, което трябва да определим Знаем, че трябва в случая като е, този, а именно за регламента, да се работи в рамките на съществуващото национално право. Втората правна рамка, която е на разположение на две страни по даден търговски договор, е националното право, а първата а първият въпрос е дали една от страните по договора не може да окаже някакъв вид натиск на другата страна по отношение избора на правната рамка. И така, комисията има своите аргументи, казвайки, че предложението ще бъде една незадължителна правна система, която може да се използва заедно с 27-те правни системи в сферата на покупко-продажбите. Обаче ние тук не можем да изразим нашето съгласие, защото а, ние, членовете на Европейския сме една от друга и, както знаем от поредица съдебни решения, е, наднационалното право е това, което може само да дава предписания, но националното право е това, което урежда договорните отношения. Така, а по отношение на Рим 1 и членовете, кои, върху които концентрирам вниманието си, знаем, че трябва да се прави избор за това, чие национално законодателство ще се изправ... а, използва, в зависимост от продавача, дали неговото седалище се, се, се намира в една или в друга държава. Член 6. Алинея 2 гласи, че член 6 на Рим 1 показва, по, разпорежда, че в случаи, в които имаме физически лица като страна по договора, правото на държавата, в, в която е неговото обичайно местоживеене, е правото, което управлява договорните му отношения. И така, европейското право за покупко-продажбите ще се окаже всъщност един съперник на националното право и националното търговско право. Ето защо ние смятаме, че тук няма место за альтернативи, а просто европейс... общото европейско право за продажбите а, може да запълни някои съществуващи празноти. И така, да вземем един пример. Ако една френска а, компания продава продуктите си през интернет, а швейцарска компания купува дадени продукти, то тогава, ако съществува, ако се приеме общо европейско право за покупко-продажбите, то тогава не може да се разчита на разпоредбите на Рим а в съответствие с швейцарското право, там пък изобщо няма право на избор. Само френската страна би могла да избира между националното и европейското или общото европейско право за продажбите. Една от, една от компаниите също така като страна по договора би могла да бъде малка малко или средно предприятие. И тогава как ще избираме дали, както беше казано от мистер Макуин, ще бъде а, отношение между бизнеси или между бизнес и частно лице. И така, в член първи на предложението за общо европейско право за продажбите пише, че тази конвенция ще се прилага за договори за покупко-продажба на стоки между страни, чие, чието седалище е различно, са различни. А когато се прилагат правилата на частното международно право, това води до прилагане на закона на една от договарящите страна, страни. Също така, Бихме могли, разбира се, да използваме и а, някои разпоредби, които проистичат от а, а, Конвенцията на ООН по а, търговско право. Възможно е да се използва и националното право и в такъв случай общото европейско право за продаж... покупко-продажбите няма място. при обичайни обстоятелства. nur vereinbart werden, wenn es sich um einen grenzübergreifenden Vertrag handelt. Die Vertragsparteien müssen aus unterschiedlichen Staaten Страните по договора трябва да бъдат страни, които са живущи в държавите членки. Поне една от двете страни по договора трябва да живее в, държави, в Европейския съюз, т.е. обичайното местоживеене да бъде регистрирано там. За потребителя обаче не се говори за такова обичайно местоживеене, а се говори за адрес или адрес на фактурата. Що се отнася до договорите B2C, там може да се постигне по съгласие дали между а, двете страни. Ако фирмата и потребителя са от една и съща държава, то тогава нещата са по-ясни. Що се отнася до адреса на потребителя сега, това е нещо субективно, не е обективно. Има много грешки в а, това, защото в нашето немското а, право е записано, че адреса трябва да е в друга държава членка, докато а, в а, друг, други законодателства е записано, че не е важно какво пише на личната му карта, е важно какъв адрес посочва той. Това понякога са вътрешни проблеми. Може да се даде адрес в чужбина също. Защото може да поискате там да получите стоката отвъд и над тази разпоредба. Трябва да си зададем въпроса как може да се прилага националното право от юридическа гледна точка. И гледайки го от вътрешна гледна точка, това е изключително важно, тъй като всяка от държавите членки има свое законодателство. Различните заключения по приложното поле на този тип общоевропейско право са доста спорни и предизвикват множество дебати. Според мен трябва да имаме други мотиви. Трябва да се говори с експертите. И за съжаление не мога да навляза в подробности по въпроса сега. И затова продължавам нататък. Сега, ако говорим за втори режим на договорното право, това е една идея, която по принцип е приемлива и е съвметима с седми член на Рим 1. Операторите биха могли да предвидят за покупко-продажба, както и за доставка и дистрибуция вътре в рамките на единния пазар. Положителното за договорите с потребителите от трети страни е нещо, което е изненадващо, защото има много субективна дефиниция на приложното поле, що се отнася до потребителя. Що се отнася до договорите B2B, предложението няма да срещне проблеми, имайки предвид настоящите разпоредби. Може да има редки проблеми, що се отнася до правото на продажби е, с ООН, е, както и е, компетентността. Трябва също така да има регламатиз... регламатизиране на това, кое, че, чие законодателство ще има примат и кое не. Господин Карло Кастронова от Католическия университет Милано. Имате думата. Благодаря ви, благодаря на Европейския парламент за честа да участвам на това изслушване за общоевропейското право на покупко-продажбите. Няма да премина през всички подготвителни фази, които, както знаете, вече от 10 години текат, а, имайки предвид а, комисията със своите комуникации и цялата работа, която извърши тя. А, и се стигна накрая, поне до момента е така, с а, този регламент. Само ще ви припомня последното. През април 2010 година Европейската комисия създаде една група експерти, чиято работа беше да се занимаят с обща референтна рамка. Тази обща референтна марк, рамка, както всички знаете, бе използван от Европейската комисия като основа за своето решение за разработване на действия около европейското облигационно право и договорно право. Тази обща референтна рамка бе публикувана и на базата на нея бе публикувана един проект, който бе разработен от една група, която се занимаваше с един европейски кодекс по въпроса за разработване на европейско законодателство. законодателство. И това се нарича проект за обща европейска референтна рамка. Когато Европейската комисия през април 2010 година назначи тези експерти, мандата им беше да разработят тази обща референтна рамка и можеше да се очаква работата на тези експерти да бъде да разработят този общ, тази обща референтна рамка и, както и в предишните съобщения на Европейската комисия, те да е свързано с общото облигационно и договорно право. Отвъд това трябваше да се занимаят и с контролирането на типовите договори и другите видове задължения. Това беше съдържанието на така нареченото тази обща референтна рамка. Но, тъй като това бяха само намерения, т.е. да се работи за едно бъдещо общо европейско договорно право, резултатът всъщност беше едно предложение за регламент, което споменава единствено и само продажбите. Т.е. вече не се говори за общоевропейско договорно право, а се говори за общоевропейско право на продажбите. Поради каква причина Европейската комисия е решила а, да падне от ниво по-обща рамка, която да съдържа всичко, до такова ниво. Защото а, две десетилетия се работи по тази по-обща идея. Много комисии работиха по въпраха, бяха изготвили тази проект за ОРР и в крайна сметка нещата се свиват само до продажбите. До известна степен се получава нещо като два паралелни пътя, по които се развиват нещата – Това може да се види в резултатите на изследването на приложимостта. Всъщност, без много промени, включва предложението за регламент на Европейския съюз. Тоест имаме една първа част, една втора част и една трета част. И всички те са общо правни и общо договорно право. Там изобщо дори не се и говори за покупки-продажби. След това има четвърта и пета част обаче, които веднага а, са свързани с продажбите. И идва шеста и седма и осма част, където отново имаме общо облигационно договорно право. И затова е съвсем естествено да се попитаме какъв е смисъла на това слагане едно до друго на тези неща. Общи факти, свързани с договорното право и до тях една конкретна дисциплина – продажбите. Явно има една несигурност в предложението на комисията. От една страна Европейската комисия би искала да се възползва, поне така си мисля, че е, дългата работа, която бе извършена през тези над 10 години по отношение на договорното право. От друга страна обаче е по-убедително за онези, които трябва да вземат решение – е, или да не го вземат, е, т.е. да одобрят или да не одобрят това предложение, е, в същността си, пък и съществено, нещата са свързани конкретно с продажбите. И така, поведението е неясно, според мен, от гледна точка на техническо-юридическите аспекти. Както казах, опитвам се да си го обясна с бъдещето, което иска да се даде, тази зелена светлина, която иска да се даде на този регламент. Сега, разгледахме този въпрос и продължаваме нататък. И въпросът, който всички си задаваме е как евентуалната дисциплина, която наричам продажби, която най-вероятно ще влезе в националните регламенти, когато се приеме европейския, как тя ще се напасне е, в националното законодателство и с него. Отговорът идва от един доклад за проекто регламента. Това вече бе казано от колегите преди мен. Тази дисциплина, която се съдържа в приложение 1, ще се сложи до националното законодателство на отделните държави членки. Това ще даде на страните по един договор възможността да изберат тази дисциплина, а не да изберат тази, която е записана в националните регламенти и която те предвиждат за потребителите. Не е съвсем вярно това, защото и тук бе казано, голямата част от разпоредбите на държавите членки на Съюза предвиждат също и Виенската конвенция. В Виенската конвенция а, няма същото приложно поле, което се предвижда за този регламент, а, а ще има дори дублиране на сфери. Може да се окаже, че ако има такова дублиране, ще има три режима на европейските а, продажби. И ако е така, то този обяснителен меморандум по, а, на регламента а, също трябва да заявява, че това ще бъде втори режим, но втори режим вътре в националните режими. Аз обаче смятам, че като се има предвид, че формата, която е избрана е регламент, а не директива, не е стоят нещата съвсем ясно, защото ако се приеме регламент, той ще бъде източник на европейското право вече. Той няма да бъде национален режим, който е до и с националния. Тоест, аз лично мисля, че вече не говорим за международно частно право, където имаш избор и не пряко трябва веднага да избереш кой режим искаш, в коя държава членка. Не. Когато може или би се избрала идеята за регламент, то тогава вече няма избор. То тогава пряко се говори за европейско право. Така че въпроса за избор на, национа... на приложимо национално право изобщо бива прескочен. Т.е. никой въобще не ни дава възможност да избираме няма съвместно съществуване на националното право, което би било приложимо на базата на избора на националното законодателство и това, което се съдържа в регламента. Не, то ще се прилага персе, като ще прескочи нивото на националното право. Какво е последствието? Ако по шести член на, конвенция, на Римската конвенция, тогава вече самия потребител няма право на избор, защото този въпрос има ли избор нашия потребител би могъл да, бъде, да възникне само когато има само национални законодателства. В случай няма такова. И аз повтарям, има регламент. Когато има регламент, вече въобще не се повдига въпроса за националните законодателства. А в а, договор за функционирането на Европейския съюз се говори за пряка приложимост в държавите членки на всеки един регламент. Това не е национално законодателство. Това е европейско законодателство, което е пряко приложимо. Така че въобще вече не се повдига въпроса за националното законодателство. Прескачаме го и отиваме отвъд и над него. Предложението повдига различни въпроси, свързани с тълкуването на, на самия текст. Сега не мога да се спра на това, разбира се, но една от тях е свързана с пресечната точка на този регламент с директивата за, за правата на потребителите. Директива 33 от 2011 година. Защото откриваме различни разпоредби, които са свързани с същата материя, обаче с модулации, които са различни и задават вечния въпрос на европейското право. Дали е възможно, когато имаме различни източници, да имаме различни дефиниции, които са свързани с едни и същи категории. И различни и много дефиниции на потребителите в европейското право, на професионалист, на свободна професия. Така че директивата, която модифицира тази категория, вече не говори за професионалисти, а говори за търговец. Обаче в италианския превод на директивата за правата на потребителите тази нова категория е преведена на италиански като професиониста, т.е. човек с професионалист, специалист. Тоест в нашия юридически жаргон предпочитаме да използваме една категория, с която сме свикнали, защото тя идваше от европейското право. Защото няма ясна причина, поради която се смеля думата търговец с професионалист. Ако има ясно обяснение, то тогава вече трябва да разбереме коя е тая категория, която отговаря на този регламент и коя не отговаря. И коя трябва да се използва, коя не. И накрая, по отношение на определенията Проектът съдържа цяла серия определения, Те се съдържат в европейското законодателство. Както каза първия председател на Европейската комисия, аз съм бил част с колегата Макуин от екипа там. Та, също в американския кодекс е записано, че дефинициите трябва да бъдат или са полезни, ама няма нужда да преувеличаваме тяхното значение. Например, дефиницията на цена, дефиницията на е, договор за покупко-продажба. Когато започваме с определенията или с дефинициите, продължаваме до там, докъдето почваме да дефинираме дори очевидното. Няма нужда да се дефинира, да се дава толкова много а, определения, защото това само увеличава и осложнява нещата. И накрая не е необходимо в един законодателен текст да се приемат а, догматични решения, които създават проблеми, като това за задължението две от задълженията, споменати в регламента. Когато говорим за такъв тип облигационни задължения, т.е. договорни задължения, не бива да се осложняват нещата така. Това, което бива прехвърлено и е обект на търговията, е това, което трябва да създаде различните а, режими. Имате задължение единствено за надлежно и сериозно отношение към клиента си. От 50 години имаме една доктрина, която и касационния ни съд потвърди, но след това я отхвърли. Става едно, едно въпрос за едно проблематично а, задължението за резултат и, и задължението за конкретен повод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 Да, смятам, че ще е добре сега да дам думата на другите експерти. Няма сега да отварям възможност за дебат. Тина Самър. Аз съм председател на Асоциацията на дребния бизнес в Обединеното кралство. Над 200 хиляди членове имаме. Може би по-важното за нас днес е, че съм и аз а, практичен човек и ще ви върна към реалния живот на бизнеса. А за дребния бизнес това предложение е много добро. И ние от самото начало сме за това предложение. Ще ви кажа защо. Защото откакто Рим едно влезе в сила, срещу който ние бяхме, правата на потребителите са доста различни в отделните държави членки. Верно е, че имаме и общностно право по този въпрос, но продължават хората да се страхуват, че като доставят стоки в друга държава, те няма да видят парите си. Защо? Защото малките а, фирми нямат много средства, за да могат да издържат на такива напрежения. За микро или малка компания а, е почти невъзможно да се направи това и да се превърне в практика, т.е. да се продава онлайн. Но това трябва наистина да стане, защото така е по-удобно и това е търговията на бъдещето. И освен това, онлайн търговията е привлекателна за дребните производители и търговци. И така, дребният бизнес като цяло винаги се старае да избегне какъвто и да е съдебен спор. Защото е изключително увреждащо образа на един наистина дребен търговец или производител, дори самото отиване на съд, независимо дали а, е, е, не, е, е невинен или не. Нямам право като а, висше образование, аз съм с друга професия и за това искам винаги, като видя един правен текст, който касае моята работа, той да ми е ясен. Това предложение е точно такова. И има, разбира се, някои специфики, но се вижда, че може да се използва и този документ ще бъде полезен. Той ще работи. Нали ние искаме да защитим потребителите? Аз искам да защита и себе си в, този, в тази бройка. Ето защо предложението а, е добро. Освен това, то е незадължително. Това е една альтернатива. Ако прецена, че за мен е изгодно, аз ще давам, ще предлагам продукцията си онлайн и ще имам и такива клиенти. Може би не много, но мога да прецена дали ще имам. И сигурно ще бъде ситуацията по-добра, отколкото е сега. Защото дребния бизнес, дребния търговец може да реши дали това общо европейско право за покупко-продажбите да използва или пък на собствената си страна. Когато става въпрос за трансгранична а, търговия, а, ние знаем това, което е важно за нас, ние имам предвид дребните бизнесмени и знаем че ни трябва просто решение за всеки проблем, който имаме. Също така вярваме, че альтернативното разрешаване на а, спорове е нещо много полезно. Това е още един начин за избягване на съдебно производство. Още един шанс за дребния бизнес да няма такива разходи и а, проблеми и осложнения. Принципа обаче на предложението е много добро, а, добър и е много добър също за дребния бизнес. Ние искаме да повишим търговията между отделните държави членки на Европейския съюз. Разбира се, че много щастливо могат дребните а, производители да си търгуват в рамките на Обединеното кралство. Само обаче, ако нещо а, се случи, те а, ще трябва да имат и клиенти извън Обединеното кралство, а може би ще прозрат, че имат по-добри и повече клиенти там. Все... Само една единица от произведени пет се изнася в, обединен, от Обединеното кралство. Това показва, че все още не е достатъчно атрактивно всичко това. Тоест, тази търговия трансграничната не е достатъчно лесна, не е достатъчно опростена като механизъм. Колкото повече променяме, допълваме, изменяме, а, всичко, което касае като правна уредба правата на потребителите, толкова по не, с нежелание ще гледа дребния бизнес на това. По отношение на B2B, бизнес към бизнес, това е альтернатива. Аз виждам голям потенциал там в него. Като малка компания и множество малки компании, аз мога да ви кажа, че ние не търгуваме особено много в момента при тези условия. И ако искате да а, продадете нещо, да търгувате с голям ваш клиент, вие можете да си изберете да използвате тази альтернатива, а именно общото европейско право за покупко-продажбите. Вместо да се наложи да подпишете един договор, какъвто ви го предложат, такъв и да го подпишете, защото нямате право на избор. Да, цялото това нещо или ще работи, или няма да работи, но едно от важните условия да работи е да бъдат обучени а, неговите ползватели в бъдеще, именно представителите на дребния бизнес. И така, Нека да обобща. Нека да го приемем това. Нека да се убедим, че ще работи и тогава, ако е необходимо, нещо да поправим в него. Благодаря ви. Благодаря сърдечно. Доктор Цигага, надявам се, че добре произнасям името ви, казва председателят. Нашата асоциация представлява интересите на средно големи предприятия, които работят в сферата на занаятите, на услугите, на търговията, както и на производството. Искам да ви благодаря, че ми давате възможност да говоря пред вас по този въпрос. Искам да се спра на някои съществени аспекти на предложението за регламент. Най-напред Нашето сдружение чита, че този регламент позволява да се създадат по-добри условия. Ние сме за хармонизация, защото това може да има положителен ефект без да се създават пречки. Втора възможност е факултативното приемане, когато не е възможна пълна хармонизация. Това е много важно за постигането на единия пазар. Въпроса за хармонизация е сериозна а, а, пречка за трансграничните операции, както в а, B, B2B, така и B2C. Потребителите се, могат да се въздържат от да купуват стоки от предприятия от чужбита, тъй като нямат гаранции, че могат да защитят правата си. Търговците, доставчиците на услуги, занаячиите също проявяват а, а, нежелание да предоставят стоки за други държави членки. Необходима е по-ясна правна регламентация. Продуктите могат да се доставят, а, като се учитат някои резерви, свързани с собствеността. Днес търговията изисква да сме запознати с договорното право на различните държави. За малките и средни предприятия това е допълнителна тежест, тъй като те нямат такава експертиза вътре в самите предприятия, трябва да я търсят другаде, което изисква допълнителни разходи за тях. Необходимо е да се намалят тези разходи за предприятията, които участват в нашето сдружение. Ние считаме, че има някои предимства за търговията. Повечето от централите са трансгранични. Те имат бюра в различни европейски държави. Благодарение на този инструмент могат да се улеснят операциите. Разходите за операциите могат да бъдат значително намалени. Предимствата са особено важни за малките и средни предприятия. Успехът за намирането на факултативно решение е свързано с начина по който ще се приемет условията от предприятията и от потребителите. Трябва да има убедително правно предложение, което да отчита интересите на бизнеса и на потребителите и да е приемливо за обществеността. Считаме, че 29 и режим е заплаха за правото но изисква известна организация. Става дума не само за сектора B2C, но и за сектора B2B. И факултативното приемане трябва да позволява участието на малките и средни предприятия. Договарящите се страни трябва да се уверят дали могат да прилагат факултативно разпоредбите или не. Има предприятия, които осъществяват доставки за малките и средни предприятия. И тук остава въпроса дали ще може да се постигне нужната синергия. Отново повтарям, че трябва да се намалят разходите, вместо да се набляга на правото на всяка отделна държава. Освен това, общото европейско право за покупко-продажбите трябва да бъде кратко а, и разбираемо с тези а, над 180 различни а, члена. Това не се постига. Трябва да има по-голяма краткост и яснота. Друг въпрос е свързан с правото на представене на кредиторите също и на трябва да има. Има някои норми, които създават проблеми. Освен това, трябва да се предвиди нужната защита в случай на неплатежоспособност. Според нашият опит, е необходимо да се подобри сътрудничеството. Резервите в случай на изпадане в неплатежоспособност или оттегляне от договора трябва да е на разположение на продавача, той да може да ги използва в последствие. Не е необходимо да има хармонизиране на различните правни ситуации в държавите членки, що се отнася до собствеността. Трябва да има регламентиране, което да бъде предвидено в факултативното приемане. В случай на неплащане на доставените услуги или на неяснота, ще може да се възстановят, е, да се върнат тези е, стоки. Ние ще направим предложение в този смисъл пред Европейската комисия. В заключение искам да привлека вниманието и върху приложение първо. Европейското е, право за покупко-продажби, заключенията на комисията, които се отнасят а, до регламента Рим 1. В литературата има а, изразени критики. Ние искаме да имаме регламентиране, което да е прецизно и да е по-лесно да се решават а, спорове. Относно приложното поле, а, дефинициите, а, няма да се спирам на това. Приложение 1. Не е много разбираемо този му вид, обаче. Относно приложното поле, условията, както и по отношение на дефинициите, трябва да има по-голяма яснота. Трябва да се повторят член от 1 до 9 в приложение 1. Така ще бъде по-ясен текст. Трябва да се поставим въпроса дали може да се тълкуват по-ясно тези разпоредби в националното право, защото има различни правни традиции в държавите членки и би било желателно в приложение 1 да правните концепции да бъдат по-ясно дефинирани, да бъдат по-ограничени. Считаме, че би било добре да се направят тези промени в приложение първо. Друга критика по приложение 1 се отнася за отчитането на интересите на другата страна по договора. Член 6 и член 2, 2б. Този регламент е разбираем за сектора B2B, би, извинете, B2C, но за B2B не е разбираем и не е необходим. Виждаме, че съществува риск при преговорите да се при сключването на сделките могат да възникнат проблеми за потребителите. Тези разпоредби трябва да могат да се прилагат и във вътрешната търговия на държавите членки. за да не се налага преминаване през националното право. Ако бъде прието това право, държавите членки ще се разреши проблема с хармонизирането в дългосрочна перспектива. Благодаря за вниманието. Bonjour, euh, je, je fais Господин Триле, Добър ден. Регламентирането трябва да улеснява живота и търговията, но като адвокат мога да кажа, че в някои случаи ние се интересуваме по въпросите, свързани с пречките за сключване на трансгранични договори. Има различни организации, и чрез тях ние отблизо следим полаганите усилия в Европа за постигането на хармонизация на договорното право и особено за публикуването на различни позиции. Всичко това не се струва положивно, последователно, за да може да бъдат набелязани основните пречки пред сключването на сделки в Европа и по какъв начин може да се помогне на хората на място, на предприятията, онези, които ежедневно имат контакти с клиентите, да е ясно какви са проблемите, които изпитват тем. В този контекст ми се струва, че академичната работа и общата референтна рамка са полезни, но трябва да имаме предвид, че всичко това е в добра посока, но трябва да се извършват по-задълбочени проучвания, за да се види различните ползватели на място, дали са заинтересувани от прилагането на тези принципи, които са разработени в един академичен документ, който се нарича Обща референтна рамка. За практикуващите пречките, които са най-видими в ежедневието при сключване на сделки в Европа, се отнасят до някои особени задължения и свързани с договори, които не винаги се отнасят само до покупко-продажбите. Например, различни видове право, например, за банковото дело, за услугите и прочие. И някои договори не могат да се сключват или ако се сключат, са отворени за твърде широки тълкования. Ние следим с интерес развитието на правото. Госпожа Вивиан Рединг, нейната работа относно публикуването на общата референтна рамка. Тя показва европейската насока за общите стандарти, правата на потребителите основните принципи на договорното право. Особено важни са общите принципи на договорното право и да се отнасят за договори всякакъв характер. Аз бях изненадан от казаното току-що, за това, че има промяна в перспективата, да се насочат европейските усилия към изготвянето на ограничен текст, който да е свързан само с покупко-продажбите. И това, което още по-ни изненадва, че това трябва да разрешава едновременно въпроса между професионалистите и между професионалистите и потребителите. Ние разглеждаме с резерви това развитие по няколко причини. На първо място, ние не сме убедени, че към днешна дата има някакви големи правни пречки пред европейско факултативно регламентиране на въпроса. Причината, поради която считаме, че това е така, е защото вече в националното регламентиране има текстове, които са от високо качество по различните въпроси и особено когато разглеждаме продажбата между професионалисти, не е толкова трудно да се, се запознаем с различните национални разпоредби, но има и други международни документи, като Виенската конвенция и други. И трябва да се разбере, че трябва да се регламентира така както предлага комисията в Европа. Един друг основен принцип. Какво търсят професионалистите? Те искат една рамка, за да поемат по-малък риск, да се улесняват транзакциите, да има свобода на извършването на сделките. На следващо място Става дума за отношенията между професионалисти и потребители или така нареченото B2C. Оставаме с впечатлението, че това е въпрос, по който нещата вървят добре. В Европа не е лесно. Всяка държава има своя култура, свое ниво на развитие но когато разглеждаме европейското изграждане и последните директиви от 2011 година, виждаме, че нещата вървят в посока на хармонизиране. Нещата са сложни, но това е посоката. Затова няма сериозни пречки към днешна дата, които да изискват да се добавя ново ниво на регламентиране. Това, което ни безпокои също е двойната амбиция. Едновременно да се разглежда B2B и режима B2C. Когато говорим за потребителите, говорим за защита, не за сблъсък или битки. Сделките между фирмите изискват улесняване на тези сделки. И това са въпроси, които трябва да бъдат разрешени едновременно. От една страна да се улесняват сделките, от друга страна да се защитават потребителите. Но има известно не е известна сложност на текста. Трябва да се опрости а, текста, за да може лесно да се прилага и разбира от всички от а, бизнеса, от потребителите, от консултантите. Трябва да бъде заета позиция и сдруженията на адвокатите разглежда тези въпроси. Вече има инструменти, които са на лице Необходимо е да има прозрачност и упростяване на договорното право. В бъдеще, ако се наложи да се хармонизира това право. В този контекст се поставяме още един въпрос. Дали един факултативен регламент с 186 члена, който е труден за тълкуване дори и за нас, юристите, не рискува да има обратния ефект от този, който цели да постигне. Защото трябва да замени националните договорни разпоредби. Дали това няма да е в ущърп на хармонизацията и дали Европейския парламент не трябва да развие националната оригиналност, за да може текста лесно да бъде прият от участниците. Има доста въпроси по същество, които ни карат да считаме, че при сегашното състояние на нещата предложението за регламент трябва да се адаптира. То не се вписва само в постигнатите резултати на европейско ниво в университетите, чрез участие на хората на място. Това, което се отнася до формата, много беше казано вече. Аз само искам да добавя, че ние сме чувствители към изследванията, извършени в Европа, особено там, където се казва, че този регламент а, противоречи на принципа на субсидиарност. Това, което искаме, а, е да се разсея това съмнение. За това считаме, че има нужда от провеждане на консултации с тези, които ще прилагат на практика регламента, за да може да се премахнат сериозните пречки пред трансграничната търговия. Трябва да регламентът да интегрира основните принципи на договорното право и да се отнася до всички видове договори. В един ден да се постигне хармонизация в това отношение. Считаме също, че е необходимо, трябва да направим известна пауза, да организираме консултации на базата на конкретни, по конкретни въпроси, за да видим кои са основните предизвикателства, кои са безпокойствата сред тези, които използват, които осъществяват сделките. Тези пречки не се ограничават само до покупко-продажбите, но самият а, дух на а, правото в тази област, той трябва да се развива на базата на различни видове договори. Можем да говорим а, за строителни договори, за услуги, защо не и за обществените поръчки. Там също има доста пречки между различните държави. Считаме, че ако направим този анализ, ако проведем тези консултации, това, тази оценка на въздействието, ще можем заедно да видим дали а, трябва а, да бъде факултативен този регламент е, или да преминем към договорно право в Европа, което постепенно и по-ефикасно да бъде изграждано. Благодаря. Vielen herzlichen Dank, Herr Frillet. Ich denke, jetzt haben wir alle Sachverständigen. Много благодаря. Изслушахме всички експерти. И сега, като докладчик, искам и аз да се изкажа и да започна с въпросите. Господин Херцел и професор Макуин. Какво липсва в текста и какво не му е мястото там? След това, трябва ли да се ограничи приложното поле? Господин Херцел каза, че може би трябва да бъде ограничено само до интернет, тъй като интернет продажбите са от интерес. След това към втори оратор също имам въпрос. Съгласен съм с неговата оценка на ситуацията на МСП. Има нещо, което не разбирам обаче. Ако имаме договор с участието на предприятие, което не е МСП, това пак е договор B2B. Няма избор на право там. И нещата остават същите. Ако няма избор на право, то целта на регламента не е постигната, защото идеята тук е да се предложи на договарящите се страни или да изберат национално право, или пък когато говорим за трансгранично право, те няма да знаят каква е правната система в другата държава и точно за това могат да изберат по кое право да бъде сключен договора. Какво мислите по въпроса? Сега за вътрешно-националните договори. Нито една държава в момента няма забрана да прилага националното си законодателство и съм сигурен, че ако прокараме такъв закон, много държави ще го прилагат и във вътрешен план. Към италианския колега, какво според вас липсва? Какво трябва да бъде добавено? към тези нови правни глави, някакви теми, които не са били достатъчно добре изразени или трябва да се добавят към следващия оратор изпратихте едно предложение на комисаря с вашите резерви. Комисаря още се занимава с това, така че в бъдеще го изпращайте на нас, тъй като ние имаме съвещателна функция. Това са първите ми въпроси. Иска ли някой друг? Може би професорите могат да започнат. Що се отнася до интернет, Становището на Европейската комисия е, че ако се търгува през една граница, то тогава трябва да е запознат с законодателството на своята страна и страната, с която тългува. Когато обаче има търговия през няколко граници, то тогава, както казаха и колегите, имаме предимството да има едно общо европейско право на покупко-продажбите. Това е единствения начин, по който може да се реши проблема на ниво търговия B2B или B2C. И за това е най-добре да има интернет кодекс и търговията там да тече. Сега необходимо ли е да има над 100 члена от сложен юридически текст, за да може човек да си купи едни обувки по интернет. Нещата е по-добре да са по-простички, разбира се. Не бива да се забравя също така и средата, посредством която се търгува. Не се среща лицето, всичко е виртуално, става онлайн, т.е. има нужда от един режим, който да отговаря на този тип търговия. Искаме да има по-голямо съсредоточаване върху това, защото това ще подпомогне единния пазар. Какво липсва? Чух колегата, който каза, че липсва глава банкрут или несъстоятелност. Да, би било добре, защото така ще се защитят и потребителите, и малките и средни предприятия един от друг. Така че това е моя отговор на вашия въпрос. Ако мога да добавя нещо, в нашия текст към края предложихме някои правила, които може би са излишни, когато говорим за транзакция B2B. И слушах много интересното изказване на Тина Съмър. Основните характеристики на тези правила, които се споменаха, бяха, че страните са принудени много често да си комуникират информация, да водят преговори в момент, в който може би срещат проблеми. Да, страните в обичайен режим ще преговарят, но не трябва да бъдат принуждавани да преговарят. И това е основното. Още нещо, което искам да спомена накратко, е за отношенията Бонафиде. От моя опит в предишни организации и господин Кастранова спомена за работата ми преди т.е. когато има нарушаване на изискването да се работи бонафиде, се плащат обещетения. Когато говорим за търговия между два бизнеса, нещата стоят по различен начин, отколкото между бизнес е, към потребител. И накрая предложихме ограничението за МСП да е, не е необходимо, ако ще се прилага в Обединеното кралство като общо право това законодателство, но отново ще има разходи за бизнесите и те няма да са необходими тези разходи. Okay, thank you. Okay, Herr Vorsitzender, Sie haben erstens gefragt, auch wiederum nach. Благодаря. Питате за МСП. Прав сте. Всички фирми и МСП могат да изберат да прилагат общоевропейското право за покупко-продажбите. Проблема обаче е, че ако се приеме съответна разпоредба, то това пак се прилага в рамките на задължителното национално законодателство и тогава националното законодателство един вид може да спира европейското. И това е риска. Това ограничение за МСП не е оправдано, може само да затрудни бизнеса. Трябва ли да питаме фирмата МСП ли сте? Имате ли под определен прак служители? Не е практично това. След това споменахте възможността държавите членки да си изберат този тип право за вътрешно национални транзакции. Отговор е да. Самата държава членка тогава решава дали иска националното законодателство да се конкурира с европейското или искат да бъдат задължени вътрешното да бъде в конфликт с европейското. И след това казахте, че има възможност за нелоялна конкуренция в Европейския съюз. Ако давате възможност а, да се прилага това право към вътрешните, както каза господин Сгага, то тогава разходите по сделките ще се покачат и ще има различни условия, а не един набор от условия за купушко-продажбата, защото ако прилагате вътрешното законодателство, ще бъдат единни. Ако германска и италианска фирма търгуват, ще има два-три вида законодателство, защото трябва да се прилага общо европейското в рамките на италианското и след това в рамките на германското законодателство. Ако погледнем пък законодателството за разплащанията и други законодателства, не съм сигурен, че можем успешно да разплат, разплетем всички тези осложнения. Така че, може би е по-добре да се прилага направо а, до, вътрешно националното. Следващия оратор – това, което аз казах за предложението за регламент, не е, че липсват някакви норми. Разбира се, че ако искаме да слезем на конкретен, детайлен анализ на липсите, е, ако го гледаме от каноничната, традиционална дисциплина, облигационно или договорно право, веднага можем да намерим различни норми, които липсват. Разбира се, че липсват такива за невалидност, не говорим за Говорим за невалидност, която е по-сериозна. Например, императивните норми, които тук не са предвидени. Липсва общата тема за отговорността преди продажбата, пред извършване на акта на продажба и след това се изброяват най-различни задължения за информация преди извършване на самата продажба. След това има технически и юридически моменти, които липсват. Трябва да има едно общо правило, например, в което се казва, че двете страни трябва да се държат бона феде или пък може да се избере на такава тематика, която да бъде много аналитична, но там риска е да бъде прекомерно дълъг текста. Тоест всичко зависи от юридическата култура. За част от нас броят на членовете е прекомерен, както чухте от колегите от Англия. За други пък е недостатъчен, защото юридическата ни култура е различна в отделните държави. Предполагам, че истината е по средата и както казах в началото става въпрос за общата структура на текста. Започваме с една тема, която Искаме да бъде свързана с общите договори, след това говорим само за продажбите. Ако трябва да направим по-конкретен избор, ще ще да бъде по-добре. Например, можехме да кажем, ще имаме една обща част за договорните задължения и за договорите и след това ще имаме конкретна такава по продажбите. Може би тогава нещата ще да бъдат по-лесно разрешими и ще ще бъде по-приемливо всичко. Разбира се, че може да има и по-дълъг текст или някои правила, които да са се породили от само себе си и да са ненужни. Случва се и това. Например, отношенията и продажбите между а, специалисти или професионалисти и потребители. След това 39. А, стандартните договорни условия, когато има conflicting general conditions. А, това е прекомерно според мен, защото един потребител никога няма да има такива общи условия на договора. Това може да е свързано и с B2B, когато договор е с МСП. Обаче МСП-то няма също такива общи условия. Така че такъв тип норма може да бъде премахната без никакви щети за когото и да било. И накрая, няколко пъти чух от различни колеги, че Правилата трябва да бъдат написани ясно и просто, така че всички оператори да ги разбират. Аз лично смятам, че това е една иллюзия, която винаги се появява, когато говорим за един нов законопроект, който трябва да бъде разбран от всички. Аз съвсем скромно се обръщам към колегите. Колегите от Англия, смятате ли, че вашите бизнесмени разбират всичките сложни аргументационни на лорд Дернинг, Дарлинг, извинете, когато а, решават споровете си. Das не бих казал, че немското право е много по-разбираемо точно в тази му част от останалите, но това е. Не искам да питам нищо, не, е, господин Берлингуер enorme. Ние сме изправени пред един огромен проблем, огромен. И смятам, че приятелите, които са дошли като експерти тук, ни дадаха една обща рамка, е, обаче тази обща рамка върви в различни посоки, няма единодушие. Това се случва и между нас. Много често в началото на нашата работа, на тази етап, имаме различни становища, мислим по различен начин. Усетих обаче от нещата, които бяха казани, че и онези, които имат повече възражения от другите, смятат, че трябва да се стигне до ясен резултат накрая. Ние сме политически орган, а не технически. Трябва обаче да изготвим ние нормативната уредба, която е техническа. Но като политически орган ние имаме задължение да имаме ясна цел. Целта на нашата работа трябва да бъде да има по-голяма търговия и повече договорни отношения в Европа, по-голям обмен. Ако имаме такова желание, а това трябва да е априорно, а не е апостериорно, да ако имаме това желание и тази решимост, то тогава трябва да изберем най-добрата форма. Защото иначе има голям риск да изготвим норми, които не функционират добре. Ако сме така решими, а ние всички сме като докладчици, аз поне така мисля, и в тази комисия, и в други комисии, то тогава трябва да продължим с анализа до момента, до който трябва да се изкажем по текста на комисията. Danke, Frau Kollegin Regner, bitte. Ich habe eine sehr allgemeine Frage äh, an alle Experten bzw. die Expertin. Имам един по-общ въпрос към всички експерти. Това, което ме интересува като потребител, е да имам възможността да имам по- лесен живот като резултат от този регламент. Нормално е, когато се закупува нещо, потребителят не се интересува особено много на базата на чие национално право е изготвен договора. Чухме за това, че Рим едно е не много практически приложимо улеснение, защото в случаите на конфликт на интереси, тога, на а, интересите на двете страни по договора, може да се получи сериозна празнота. Ето защо искам да попитам. какво би донесло това предложение за мен като потребител, като улеснение при закупуване на някакви стоки, консумиране на някакви услуги. Както вече споменах, потребителите не са склонни да мислят за това към т.е. на базата на кое право е изготвен договор, и в случай на конфликт, е, чие право ще трябва да се ползва. Верно е, че от гледна точка на потребителя, а не кой знае колко голямо предимство това е, че може да се избира между няколко а, национални правни уредби при подписване на договор. А вие казахте, че а за физически лица това е и по-ограничено. И накрая искам да попитам дали преходния период не би а, ви улеснил, за да доизчистите нещата. Председателя, а, кой би искал да отговори на този интересен въпрос? Господин Либо. Това е незадължителен правен инструмент. И Предимството би било, че ще се увеличи кръга на потребителите. Защото много хора в отделните държави членки се въздържат от това да извършват, извършват трансгранични операции, търговски операции, да закупят или да продадат нещо а, което а, ограничава, намалява търгов, търговските сделки. А Европа сега в момента се нуждае от повече работни места, а това означава, че трябва да е по-голямо производството, да има повече сделки. А толкова по-добре би било, ако мога да използвам е, като опция общото европейско право за покупките и продажбите да продавам и да купувам от Испания, Италия и къде ли още не в рамките на Европейския съюз. Да, благодаря. Искам да поздравя всички професори, защото а, те като че ли успяха да ми обяснат някои неща, не че съвсем всичко разбрах. Академичният свят, както винаги, си свърши много добре работата. Но шегата на страна. онлайн търговията, трансграничната търговия като цяло ще расте. Независимо има ли го предложението за общо европейско право за покупки продажби или не. Защото традиционните канали ще продължат да се ползват, но ново създаваните са по-удобни. Слушайки ви, ми се струва, че би било логично в тази сфера да се концентрираме само върху спецификите на интернет търговията и да изработим необходимите правни уредби за целта. Защото хората ползват много интернет и тогава ще е по-добре за всички там да бъдат по-добри, по-изчистени правните уредби. И то по начин, по който потребителите да могат да четат и да разбират написаното. Ето това е вечната дилема. Ако имаме а, търговски закон, който а, да не защитава достатъчно правата на потребителите, ще има повече търговци, но по-малко потребители и обратното. Ето защо ще е добре да се опитаме да защитим горе-долу по-равно правата и на двете страни, и на търговеца, и на купувача. В момента, в който стане ясно на потребителите, че тяхното право или техните права са намалени, тогава, разбира се, шансовете да се приеме такъв закон ще намалеят силно. И няма, разбира се, да има потребители, които систематично да се отказват от тази форма на предоставяне на услуги или стоки, ако само това им се предлага. Но ние трябва да направим притегателни трансграничните сделки за всички. Може би тогава можем да кажем, нека да се концентрираме, че ще е добре да се концентрираме върху интернет сделките. Първо да направим, да изчистим нещата по интернет търговията с необходимите законодателни разпоредби. Едва след това да видим какво става и да го използваме да, благодаря, казва господин председателя. А сега дам думата на професор Лайбъл. Интересно ми беше, всъщност бях повече изненадан от това, че комисията а, даде това предложение за общо европейско право за покупко-продажбите. Аз си мислех, че всъщност комисията ще се концентрира именно върху интернет търговията. Защото ние имаме европейско търговско право, което предлага доста, вече, доста висока степен на защита. И казвам, вече го имаме. Трябва, разбира се, да има висока степен на защита на потребителите в един такъв тип общо европейско право и това ще е цената, която производителите ще трябва да платят. Да, наистина и аз бих казала същото, което и вие казвате при трансграничната търговия, например, две съседни страни обаче, ако обхваща, да си помислим нещо. Да кажем, австрийците а, са запознати с италианските закони, но може би не с баварските, а може би и с тях. Не знам, аз имам обаче впечатление, че те като че ли познават добре италианските закони. И ако няма нищо, което да посочим като добавена стойност на това предложение за регламент за общо европейско право, тогава какво можем да направим? По мое мнение, ще е добре да се помисли върху детайлите и искам да ги чуя от вас. Ако има конкретен, специфичен закон за интернет търговията, как след това би могло това приложно поле да се разшири? Да, разбирам какво имате предвид. Ако продавате нещо от Бавария а, в Испания, и двете страни трябва да се чувстват а, в а, безопасност, да се чувстват сигурни с прилагането на това европейско право, което първоначално ще въжи за интернет, аз разбирам, че е необходимо да има все повече хармонизация чрез е, директиви. Иначе без европейско право за покупко-продажбите ще продължиме с е, хармонизацията безкрайно. Ja, erstmal vielen Dank für die umfangreichen Ausführungen. Е, ich muss... Госпожа Тайн, благодаря ви за много деталните презентации. Аз съм съгласна в голяма степен с казаното. Изненадан съм от сложността на представенето на връзката между националното право и европейското право за покупко-продажбите. Това потвърждава някои от резервите в Австрия и Германия, че в дългосрочна перспектива това може да доведе до примахване на нашето гражданско право Имам следния въпрос. Има толкова много членове в този документ. Те не са толкова добре разпределени, както беше казано. Говори се за различни видове договори, B2D, за продажби от разстояние и прочие. Беше казано обаче, че трябва да се фокусираме само върху а, покупко-продажбите. Колко време смятате, че ще е необходимо да седнем а, и да огледаме как стоят нещата с продажбите по интернет и да се уреди правно този аспект първо. така че да можем да постигнем по-голям успех, защото сега изглежда сме на ръба на пропаста. Да имаме нещо съвършено ново, като надграждаме на това, което вече имаме. Не всичко е ясно обаче, когато става дума за тълкуването. И това често се случва. Имаме обичайните проблеми с, с, с превода. Има различни термини, които се използват в различните езикови версии. Да, председателят казва, че това е доста обичаен проблем. доктор Дзага. Ако ограничим въпроса до продажбите онлайн и до B2C, мисля, че това няма да има особен смисъл, защото големите търговци няма да имат никаква полза и ще се отнася само за малко наброй лица, които се занимават с продажби на дребно. Има доста продажби, които са продажби на древно, но те не се осъществяват чрез интернет и те ще бъдат изключени при това положение. Това не е подход, който би бил подходящ. Ще минат първите 5 години, след това ще обсъдим b 2 b след това ще минат още 5 години и прочее. Председателят, дори ако приемем това, което беше е, казано, не знае дали ще е, се реши проблема. Благодаря, господин председател. Нямам какво да добавя от името на Европейската комисия на вече казаното от е, експертите. Трябва да видим каква ще е ползата от правото за покупко-продажбите за малките и средни предприятия. Бяха поставени няколко въпроса. Бяха поставени конкретни въпроси, как ще се подобри положението на потребителите. Беше даден отговор, че ще има повече предлагане. Това е и моят първи отговор – Когато в един от случаите направихме кръстосна проверка в различни държави членки, установихме, че повече от 50% от продуктите цените са по-низки в други страни. Тоест, тук говорим за по-добро, по-голямо предлагане, което ще контролира и цените. Освен това ще се осигури висока степен на закрила на потребителите. Общото право за покупка-продажбите ще осигурява защита на потребителите, което да надхвърля това, което се предлага от държавите членки. Например, в Австрия има определена поредност на защитата в случай на покупка на дефектни продукти. Това, което искам обаче да подчертая е, че потребителят от една страна има търговско предимство, има повече избор на стоки при по-низки цени, но той не трябва да е губещ. И по отношение на правната защита. И Именно това е едно от големите предимства на общото европейско право за покупко-продажбите. И на последно място, съгласно Ром 1, потребителят се, предлага, се прилага или закона а, на продавача, или това на потребителя в случай, че се предлага по-висока степен на защита. Предимството на общо европейско право е, че има допълнителен избор. Има търговско предимство, но същевременно няма да има опасност от подкопаване на правата ви или загуба при спорове. Тоест, вие не губите нищо, а получавате допълнителна възможност за избор. И това ви дава съществено предимство. Към въпроса на госпожа Лихтенбергер. Господин Лайбре, мисля, че отговори частично на въпроса. Въпросът беше защо да не се ограничат първоначално разпоредбите само до продажбите по интернет. Зелената книга, която изготвихме и процеса на консултации, достигнаха до някои отговори, които насочват към това, че няма желание да се ограничават разпоредбите само до продажбите по интернет. По време на консултациите хората считаха, че не трябва да има ограничаване на до само продажбите по интернет. На следващо място за конкуренцията. Ако ограничим нещата само до интернет търговията, това ще бъде преимущество, що се отнася до конкурентоспособността. На трето място, по време на дискусиите по директивата за защита на потребителите, бяха обсъждани тези въпроси и че не трябва да се ограничаваме само до интернет продажбите. В съвета имаше огромно мнозинство от държавите членки, които бяха против. Ето защо комисията за. Това беше основната причина, защо а, решихме да не се ограничаваме само до интернет продажбите. И най-сетне нещо към казаното госпожа Тайн за несигурността на някои правните норми. Да, действително има някои термини, които трудно могат да бъдат освоени. Беше извършено проучване от експерти, текстовете, които изготвиха, имаше много по проблеми, повече проблеми с терминологията. поради това, че има различно схващане за някои от правните концепции. Затова правните експерти трябва да се опитват да използват по-ясна терминология, доколкото това е възможно. Винаги, когато се използва думата разумен, например, има двусмислие и след консултациите бяха намалени с 50% използването на този термин. По време на консултациите някои от организациите казаха, че трябва да се ограничи използването на някои правни термини. Аз подкрепям казаното от госпожа Тайнс. Разбира се, не могат да бъдат елиминирани изцяло подобни терминологични проблеми, особено в гражданското право има определено на търкане между различни понятия. Ако искаме свободата да решаваме някои конкретни а, случаи, трябва да избягваме не толкова ясни правни а, изрази. Председателят, благодаря, госпожа Лихтенбергер. Съм кратък въпрос. Казвахте, че бизнеса не иска да органи... Органи... ограничава това до интернет. Какво обаче мислят е, организациите на потребителите по въпроса? Кажете ми, моля. Благодаря. Не съм казал всички са против ограничаването това на това до интернет. Не. Не съм. Голямата част от тях се го, не, го казват. Е, що се отнася до потребителите, доколкото си спомням, не съм сигурен какво точно казаха. Не съм сигурен дори, че изразиха някакво становище. Потребителските организации, и тяхната гледна точка особено BUC, критикуваха изобщо всичко. И не правиха никаква разлика между интернет или някакви други трансгранични. Благодаря, казва председател, Има ли други въпроси? Е, въпроси на експертите, становища. Ако не, много благодаря на всички. Много беше е, полезно. Ще продължим да работим с заинтересованите страни следващите седмици и дни и ще наблюдаваме това предложение на комисията. И така, следващата точка от дневния ред е доклада на Берлингер за решаване на спорове онлайн. Господин Берлингуер, имате думата. Noi affrontiamo qui il problema di una... Тук сме изправени пред едно предложение, което идва от Европейската комисия и е свързано с един пакет, една директива и един регламент. Е този пакет за альтернативно разрешаване на спорове което се предоставя на потребителите. Става дума за една директива, а, альтернативно решаване на споровете или АРС и след това онлайн решаване на тези потребителски спорове. Европейската комисия е избрала следния път за достъп до бързо економично решаване на споровете между потребители и търговци от ноември 2011 година и предлага две иници... законодателни инициативи, които споменах и прави разлика между създаването на една структура за альтернативно решаване на спорове една практика, която все повече се разпространява. Това е нещо като медиация, защото се опитва да се занимае с един от най-големите рискове. И това е, е прекомерното затормозяване на съдилищата с хиляди такива тъжби и жалби. И предлага да се създаде начин за решаване альтернативно решаване във всяка една държава членка, свързани с европейски режим. Освен това се усеща и искането европе... Е, потребителите, които закупуват стоки онлайн в друга държава от Европейския съюз, да се създаде една платформа, единна платформа, посредством един регламент, който се нарича онлайн решаване на потребителски спорове. Там ще има следното ограничение. Трансгранични практики е ограничението. По този начин се гарантира правото на достъп и се дава възможност за единно гише. Посредством тази платформа където потребителя може да се обърне, за да разреши спора си с търговеца в рамките на 30 дни. След това обаче това е един гише, което, към което се е обърнал този потребител, трябва автоматично да изпрати рекламата, т.е. рекламацията, извинете, на съответната национална организация, която всъщност е потребителска организация и ще обслужи съответното лице. Не знаем докъде са стигнали преговорите с съвета по тази тема, но целта на датското председателство е да се стигне до политическо решение за общия подход по целия пакет а, ОРСЕ и АРСЕ и да предложи на 30 31 март на съвета по конкурентно способност да вземе решение по въпроса. Ето това е рамката, която исках да ви опиша. Ние като комисия трябва да излезем със становище и аз а, искам да кажа няколко неща. Лево, а quella che è il testo che ci è stato proposto. По отношение на предложението на Европейската комисия. Преди това обаче искам да изразя своето задоволство от предложението на комисията, защото заедно с дискусията, която до момента тече, това означава едно желание да се върви напред по отношение на развитието на вътрешния пазар и дигиталното измерение на този пазар. Това би означавало един една по-голяма европейска интеграция. Използвайки този инструмент, може да се покрият различните спорове посредством альтернативното решаване на спорове е, между потребители и търговци и да се гарантира достъп, като се преодоляват езиковите бариери, процедурните проблеми, както и които могат да възникнат при трансгранична търговия в Европейския съюз, защото тези пречки могат да възпрепятстват по-нататъчното развитие на единния пазар. Дори повече от договорното право, тук му е мястото да създадем много високи стандарти за защита на потребителите, прозрачност, ефикасност и така нататък, но най-вече лесно ползване на тези инструменти, ефикасност на резултатите и потребителя да получи отговор, както и обещетение, преди изобщо да стигне до съда. Така се разрешава проблема посредством АРС и ОДС, ОРС, и става ясно какво е решението, дали е съдебно или не. Това е извън съдебно решение. Няма нищо задължително, разбира се. Не се казва, това трябва да се направи първо, преди да стигнете до съда. Не. Потребителя, който иска, може направо да отиде в съдилището, но според нас, персе, това е по-добро решение на проблемите. Искам да кажа нещо. Защо да ограничаваме ефикасността на този регламент единствено и само до трансграничните сделки. Защо не го направим и в национален план? Защото сме в интернет. Така че ограничение от този тип може да доведе до различни трудности. Директивата, която е свързана с альтернативното решаване на спорове, АРС, се прилага към транзакции от всички видове, и национални, и транснационални. Защо онлайн решаването на спорове трябва да бъде само при трансгранична търговия? Известни съмнения поражда това и затова се питам. Има и проблеми с неразбиране защото тази платформа за онлайн решаване на споровете е нещо като портал. Не знам дали тя може изцяло да удовлетвори потребностите и да предложи ефикасни услуги, които да бъдат предоставени на потребителите. Белк предлага не платформа, а информационна платформа и заедно с платформата да се въведат елементи на информация, които да гарантират достъпа и има още нещо. Така наречените фасилитатори. Предвижда се да има субекти, които да подпомагат лица, които да подпомагат ползването на тази процедура. Това трябва да бъде изчистено. И трябва да се гарантира тези фасилитатори да бъдат обучени адекватно, за да могат да предоставят и необходимата информация на потребителите за достъпа до тези информационни инструменти. И още нещо. И така наречените контакт points или точки за връзка. И за фасилитаторите пак да кажа, какви са техните задължения, какво се очаква от тях. Защото тук нещата доста общо са казани. Еми това е. Това бяха въпросите, част от въпросите, които исках да повдигна, защото това е първа размяна на мнения. И освен това, продължителността за ограниченията 30 дни за онлайн решаване на спорове, а за альтернативното решаване на спорове е три пъти по-дълъг срока. Защо? Не е ли добре да има едно и съща продължително срока за решаване? Това исках да кажа. Благодаря ви. Herzlichen Dank, Herr Kollege Berlinguer. Благодаря, колега Берлингуер. Никой не иска думата, тъй като това е съвсем начален етап в обмена на мнения. На 26 и 27 марш ще има проекто становище. Ще трябва да се изготви проекто становището. Сега преминаваме към точка 20 и четвърта, отново за альтернативното решаване на спорът. Господин председател, бих искал да посъкрата изказването си, защото доста сме закъснели. Но, тъй като сега е първоначалния обмен на становища и мнения, както и предишната тема, е, предложена на вниманието ни е, от господин Берлингуер, е много важна, особено във връзка с закона за единния пазар. Винаги, когато се появят търговски конфликти, т.е. сблъсък на интереси по някои търговски договор, а доста а, големи са изискванията и във време, и в средства. Но когато сумите, за които става дума, са незначителни или много по-малки, отколкото а, са таксите, тогава предпочитат хората или бизнесите да не отиват на съд и затова търсят альтернативни форми. Очевидно е, че трябва да ни станат съвсем ясни дефинициите на а, раз. Има дефиниция в член 2 и 3, но в член 4 трябва да стане по-ясно. Много е важно, на второ место бих иска да спомена, да се формулират основните принципи по отношение на АРС и АРА... ОРС. Принципите трябва да се формулират добре. Комисията ги е направила, но не, не е формулирала всичко. Беше споменато а, само един период от време, през който са взети а, разработените разпоредби, но това означава, че ще бъдат изключени от приложеното поле а, много сериозни части от полето. Когато става въпрос а, за стопански единици, които се опитват да използват а, арада и араса, а за да избегнат съдебния процес, то тогава трябва да се изчистат принципи, като например принципа на свободата. Това може да се направи, а, ако се постанови, че страните по договора трябва да бъдат информирани за това, че ако желаят, само могат да се възползват от тази услуга и освен това трябва да има един фиксиран период от време, през който всяка една от страните по договора да, мо, да има правото да оттегли своето съгласие да участва в такава АРС ам, система. Също така вярвам, че информацията трябва да бъде предоставена на потребителите по много а, разбираем начин. Това, което е записано в член 6 обаче, ми се струва, че е малко лековато, не е достатъчно задълбочено и не е достатъчно. Ето защо трябва да видим как можем да направим а, изискванията такива, че а, конфликта на интереси да бъде доказван или липсата на такъв по един много солиден начин също така зависи изключително много от това какво ще се избере за приложно поле на директивата. Да не би да изключим, например, лица, които се занимават като професия изключително и само с определен вид търговска дейност. И тогава целта е добре да бъде да продължим да можем да ползваме вътрешните ара с схеми, които работят добре в някои държави за някои компании и в същото време да разработим такива допълнителни критерии, които да гарантират безпристрастността. Ще приключа казвайки, че араса а, процедурите трябва да имат суспендиращ ефект. Защото ако потребителят реши да избира медиацията като процедура, не трябва да бъде лишен от правото, ако не успее да постигне това, към което се стреми чрез тази процедура, да отиде в съда. А, Искам също, също така накрая да кажа, че много се интересувам от това, което ще предложат колегите, а за да направим схемите за АРАС за потребителите да станат още по-добър инструмент за европейските потребители. Благодаря, господин председател. Да, благодаря. Госпожа Фузо. Uh, Благодаря. Благодаря за направените коментари. Искам да подчертая важността на тези две предложения в рамките на акта за единия пазар. Това са две от ключовите предложения ние поехме ангажимент те да бъдат прияти максимално бързо. Искам да благодаря Комисията по правните въпроси за начина по който работи за разглеждането на тези две предложения. Не разполагам с много време, затова няма конкретно да се спирам на направените коментари от двамата докладчици. Само искам да кажа, че относно онлайн разрешаването на потребителски спорове, Има вътрешни механизми на национално ниво. Комисията прецени, че трябва да има първоначален етап, на кой, през който тази платформа да се отнася само до разрешаването на трансгранични спорове, тъй като те създават най-много проблеми. Но трябва да видим дали вие като съзаконодателен орган ще подкрепите това предложение. Относно предложението за директива, искам да благодаря на докладчика за неговите бележки и искам да поясня защо ние не взехме всички принципи от е, препоръките от 1999 и 2001 година. Ние искахме да постигнем един баланс е, между основните принципи и прилагането на инструментите. Това е правен инструмент, който ще има правни последици, затова това Искахме да не се спираме на всяка отдална подробност една по една, а да дадем възможност на съответните инстанции да работят без прекалени ограничения, като се спазва принципа на законност и свобода. Инстанциите не трябва да бъдат затруднявани в тяхната работа, за да могат да действат бързо и ефикасно в полза на потребителите. Тъй като не разполагам с достатъчно време, искам да ви благодаря за работата и сме на ваше разположение за допълнителни пояснения. Председателят, благодаря госпожо, госпожо Росо. Няма други желаящи да се изкажат. На 26 ще бъде разгледан доклада. Преминаваме към 25-та точка. Доклада на господин а, Борис. Благодаря, господин председател. Основният доклад се подготвя от Комисията по културата. Аз направих анализ на правните аспекти на аудиовизуалния сектор, що се отнася до онлайн разпространението. Ние трябва да подчертаем, че Зелената книга за разпространението на аудиовизуални творби е, е документ, който беше добре подготвен. Поставят се въпроси, бяха дадени отговори, които хвърлят светлина върху правните аспекти, отнасящи се до този сектор. Тук става дума за цялата програма Европа 2020. Регламентирането на аудиовизуалния сектор е нещо необходимо, тъй като той отговаря за 3% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз около 500 милиона евро и 6 милиона души са заети в този сектор. Ето защо той трябва да действа добре и в интернет средата. Технологията налага промени. имаме компютърни облаци, което води до създаването на нови бизнес модели. Днешния пазар е доста разпокъсан, има най-различни правни пречки, технологически бариери. Има една сложна система на предоставяне на лицензии. Разполагаме с национални системи, които регламентират чрез закони и чрез договори времето за използване на аудиовизуалните средства. Системата е доста сложна е, и по отношение на правата на авторите. Целият е, сектор, целият пазар е, е все още в етап на развитие. Що се отнася до аудиовизуалните услуги, днешният пазар се фокусира главно върху конвенциалното предаване – 1% чрез сателити, 30% чрез кабели и 25% чрез наземни средства. Например, за телевизията само 5% от съдържанието се предава по интернет. Започната е работа по директива за аудиовизуалните средства Имаме директивата за а, спътниците. Там се разглежда авторските права, както и сродните им права, що се отнася до предаването на съдържание. Ние трябва да стъпим върху тези правни актове, да направим нужните изводи. Този пазар, този сектор се развива динамично и е трудно да се види точно в каква посока върви. За това трябва да сме внимателни и да не стигаме до свръхрегулиране. Но бих искал да, да кажа какво имаме в момента и да откроя няколко категории. Имаме онлайн трансмисии на аудиовизуално съдържание – и тук говорим за материали, които са по-рано подготвени и които вече са предадени по-рано телевизионни програми, филми и прочие. За да се предават подобни а, творби, творби по интернет, трябва да се получат права за предаването им. Това се отнася и за услугите, които обхващат различни територии, както и услугите а, до поискване, on demand. Трябва да се подчертае, че за филмите и за музиката териториалните аспекти са от особена важност. Говори се за така наречените териториални прозорци. Ние искаме територия за продажбите. Това може да бъде държава, може да бъде тери... регион, може да бъде езикова зона. Има също и така наречената система за териториалните прозорци. Е, те са регламентирани с закони в някои страни, като Франция, например. Прилага се определена хронология за филмите. По това имам предвид, че филма първо се предава, се прожектира в кината, след което се разпространява чрез DVD и след това се предлага на платформи on demand и най-накрая се предава чрез наземната телевизия. Така действат нещата в Европа. и това е подходящо, като се има предвид финансирането на филмите. Правата се прехвърлят на продуцента, продуцентът а, издава лицензии на дистрибуторите, за да могат да разпространяват а, филма. Има разделение между филмов и музикален сектор и това разделение е оправдано. Тези два сектора имат а, различна регламентация, те имат различна практика. Относно филмите, ние имаме ограничена система за колективно управление на права, но в сектора на музиката въпросите за колективното управление на правата се прилагат много в по-широка степен. Ето защо е необходимо да се прави това разграничение. Друг въпрос е свързан с авторските възнаграждения и за предоставянето на тези творби за излъчване по интернет. Що се отнася до аудиовизуалния сектор и в частност за филмите, се сключват договори между автора и продуцента. Продуцентът е този, който използва творбата. Обикновено се прилага система на фиксирано възнаграждение. Имаше опити да се въведат и други системи за възнаграждения. Считам, че договорното право може да регулира този въпрос. Освен това, въпроса за колективното управление може да се разгледа в този контекст по какъв начин се възнаграждават авторите за това, че предоставят своите творби по интернет. Аз проведох консултации с доста заинтересовани страни и считам, че паневропейските лицензии не трябва да са задължителни, те трябва да бъдат факултативни, тези лицензи позволяват да се развие аудиовизуалния сектор, като обаче се отчитат културните и езикови различия. Ако имаме паневропейски лицензи, ще се натъкнем на по-големи разноски и това няма да е най-добрата система, доколкото можем да преценим към момента. Когато разглеждаме аудиовизуалният сектор като цяло и в частност разпространението по интернет, трябва да гарантираме авторите и техните права да получат гарантирано възнаграждение или под формата на договори или чрез колективно управление на правата. Този въпрос трябва да бъде обсъден допълнително. Системите на лицензиране трябва да бъдат допълнително упростени. И системата за хронологичното предлагане на филми или визуал, други визуални а, средства трябва да бъде уточнена, защото сегашната система не прави предаването по интернет достатъчно атрактивно. Не искам да говоря подробно за всички въпроси. Оставам на ваше разположение за въпроси и ще си сътруднича, разбира се, с си в Сянка, както и с всички от тези, които биха желали. Благодаря. Колегата Лихтенбергер има думата. Съвсем накратко ще се изкажа, тъй като нямаме време. Но допълнителните инструменти и тези паневропейски лицензии. Хубаво трябва да си помислим за това. Те ще имат ли някаква принадена стойност по-настоящем или не? Мисля обаче, че това е много важен въпрос, който не трябва да се подценява. възможността за предприемане на действия е, показва, че е трудно. Независимо какво искат организациите. Що се отнася до кодекса за правата на интелектуална собственост, ако има представител на комисията, идеята е интересна, но ми се иска пояснение каква би била целта на този кодекс. Да ги хармонизираме правилата за ПИС или не, защото имаме кодификация на някои промени. Е, когато излезе проекто доклада, ще го обсъдим. Ако комисията е тук, бих искал да ги попитам като, като докладчик, е, извинете, докладчик в сянка от нашата група. А мога да дам думата на докладците в сянка. Някой друг, ако иска думата, не. Добре. Продължаваме. 30 март, крайен срок за изменения. Доклад на Тайн, който е свързан с регистрираните съжителства. Благодаря, господин председателю. Искам да попитам дали е възможно да се предостави експертно становище от Агенцията по основните права. Тоест, Оправдано ли е в законодателството за тези регистрирани партньорства, съжителства да няма възможност за правен избор? Т.е. да се избере друг правен режим извън режима. Добре, искате становище, ще поискаме експертно становище. И така стигаме до заседанието при закрити врата. За няколко минути прекъсваме, да излязат онези, които не бива да са тук, останалите да останат и ще прекратим излъчването по интернет. Една минута пауза. Ist einer vom Rechtsdienst da? Passhaus wollte doch kommen. Passhaus.